отмяна на имунитета на парламентаристата Делш Шимански. Съгласно член 6 или не от правилника за вътрешния ред на парламента сме прехвърлили искането на полските компетентни органи до, към правната комисия. Компетентната комисия